ще гласуваме резолюцията днес след обед. Сега продължаваме с дебата за Зимбабве. Моля, колеги, съобразявайте се с времето за изказване. Господин Корал. Благодаря много, господин председател. Вече много години хората в Зимбабве, е, Зимбабве страдат е, под режима на президента е, Могабе. Мог има климат на насилие, брутален апарат за репресии, правата на човека се нарушават. Е, и от, а, скоро има сериозни протести навсякъде в страната, но властите реагират а, с насилие, с а, сълзотворен газ. Трябва да а, си припомним също, че Зимбабве и Европейския съюз са подписали национални индикативни програми. Европейския съюз предоставя 234 милиона на Зимбабве, за да помогне за развитието на страната. Европейския съюз трябва да наблюдава начина по който се използват тези средства, за да се гарантира отиването им до тези отрасли, които са полезни за развитието на обществото, гражданското общество, селското стопанство климата на демокрацията трябва да се насърчи. Господин Фойтига. Благодаря. Възрастният президент Могабе управлява своята страна от 36 години в дух на клептокрация, упражнение на насилие и осуетяване на демонстрации. Той би искал да бъде а, още веднъж преизбран. А, за за потъпкането на човешките права трябва да се обвърже с хуманитарната помощ и а, отношенията с тази страна, господин Макалистър. Президент Таяни Господин председател, уважаеми дами и господа, ситуацията в Зимбабве, както чухме, е буди огромна загриженост. Това е страна, която страда от е, авторитарен режим и това вече в продължение на 36 години. Политическите и економическите предизвикателства са огромни. Освен това, сушата в момента създава още повече неравнопоставеност и страдания. Има политическо, има, има полицейско насилие, което не може да бъде прието. Демо, демонстрациите в Хараре бяха потъпкани. Днес Европейският парламент още веднъж изпраща ясен сигнал към властите в Зимбабве. Трябва да се възцари върховенството на закона, трябва да бъдат защитени свободата на изразяване и на, на медиите. Ние осъждаме нарушаването на човешките права, ограничаването на гражданските и политическите свободи, особено в светлината на изборите от 2014 година. Благодаря. Колегата Гърънс има думата. Благодаря много, господин председател. Трябва да се направи всичко възможно и можеше да постигне тази страна много и в економически план и социален план, ако нямаше едно голямо препятствие, именно президента Мугабе. Така както се развиват нещата сега, е много трудно в краткосрочен план бързо да се разреши една изключително влошена ситуация. Моята политическа група подкрепя всички усилия за възстановяване на страната, всички усилия, които имат за цел да се възстанови демокрацията и справедливостта в Зимбабве. Това е една от страните в южната част на Африка, сблъскваща се с много типично африкански проблеми и трябва да подкрепим хората там. Госпожа Сърджентини. Благодаря, господин председател за партията на Могабе спечели изборите. В момента управлява коалиционно правителство, но положението в администрацията е ужасно. От месеци не са плащани заплати и е, неодавнашните демонстрации бяха ам, за посрещнати с насилие от страна на силите на реда и от е, има и забрана за по-нататъчни демонстрации санкции се налагат на страната. Самият Могабе няма възможност да пътува, има забрана за неговото пътуване, но трябва да се вземат и допълнителни мерки за да се подобрят нещата в страната. Господин е Благодаря. В Зимбабве имаше редица антиправителствени демонстрации, демонстрации против 36-годишния режим на Могабе. Президентът обаче реши да се кандидатира за още един мандат. Президентът обаче е на библейска възраст вече. Какво направи правителството? То блокира достъпа до храна, до, достъпа на храна до региони, които са против правителството. В този момент трябва да се застъпим за защитата на населението и защитата на демокрацията. Благодаря. Госпожа Вержа. Мерси, месье президент. Благодаря, господин председател. Не за първи път говорим за Зимбабве в тази пленарна зала. Президента Мугабе е на власт вече много години. Той на 92 години и продължава да властва. Решението на правоохраняващите органи да е, приложат репресии спрямо протестиращите, спрямо мирно протестиращите, само по себе си показателно. А защо протестират хората? Защото има сериозна економическа е, и социална криза. 80% от е, БВП е насочено към изплащането на дълга на тази страна. Това е една от най-корумпираните страни в света. В момента, в който Европейския съюз настоява за проследяемост на своята помощ за развитие, трябва да се следи внимателно до каква степен международната общност успява да помогне на населението там. Е, е, особено на жените, където 60% от жените страдат от, е, съжертви на насилие. Господин Преда. Благодаря, господин председател. За втори път, откакто сме избрани, обсъждаме положението в Зимбабве. Високо, много сме загрижени поради начина по който правозащитници и журналисти биват преследвани. Заклеймяваме насилието срещу демонстрантите през последно време, а зимбабвийците имат причини да демонстрират лошо управление, бедност, спад на цената на изкопаемите. След 35 години управление на Могаве, първият и единствен а, ръководител на страната след, освобождан... след освобождението, е, страната е пред разпад. Необходимо е политически преход на основата на демократични е, избори че по пътя към демокрацията, господа. Qualora че не фосе bisogno, рекордо але autorità dello Zimbabwe. Благодаря. Искам и аз да напомня за член 96 от споразумението от Котону. Там има задължение за човешките права, те въжат и за Зимбабве. Обръщам се към магазин Могабе. Неговият режим на насилие е просто неприемлив. Има насилие срещу жени, има своеволни арести, убийства. Необходими са свободни, честни избори и свободен, честен преход към демокрация. Не може да се процедира без политически демоклад. Благодаря, господин Белдър. Благодаря, господин председател. Репресивните режими се виждат отдалече. Историята го показа. И това очевидно е истина за режима на Могабе е, след като толкова много хора в тази страна разчитат на помощи, за да могат да оцелеят, за да могат да си купят храна. Страна, в която огромен брой хора живеят само с е, едно хранене на ден. След толкова много години на власт на президента Могабе. Това е резултата. Очакваме изборите през 2018 година, но изглежда, че само Господ може да го свали от властта. Но гражданските движения трябва да продължат да се борят, да използват тази възможност. Благодаря. Господин Обермайер, благодаря. Президентът Могабе е корумпиран, но тогава, когато е, пое властта, той бе обявен за демократ, за застъпник на човешките права. Но какво последва? Последва, последваха преследвания, последваха, последва насилие, страната е напълно разрушена. Европейският съюз дава 34 милиона помощ за развитие на, на, на Зимбабве без каквито и да било условия няма изискване за борба срещу корупцията и е, за опазване за човешки, на човешките права. И аз се питам, ние все още с всички е ли се сме? Е, Благодаря си. Чрез тази резолюция ние заклеймяваме диктатурата на Робер Мугабе и а, е, изразяваме нашата съпричастност с народа на Зимбабве. Случващото се в е, страната е, е безпредседентно потъпкване на човешките права, на правото на изразяване, на правото на справедливо производство. Правозащитниците биват арестувани, хвърлени в затвора и властта ръководи действията на полицията и правосъдието. Тези, които демонстрират демонстрират срещу правителството се свързват по социалните мрежи и правителството блокира интернет. Необходимо е хуманитарната и хранителна помощ да стига до хората, господин. Колегове, още попсали е теживу ситуация в Зимбабве. Благодаря много. Положението в Зимбабве е драматично и много колеги го описаха. За мен член 7 е, е, е най-важният член в тази резолюция, защото в него се казва, че е, преустановяването на санкциите е, е, е избързало прекомерно и че Европейската комисия трябва да промисли нещата и да обмисли е, повторно налагане на санкции срещу режима, довел до такова страдание в страната. Не е допустимо на около 300 милиона евро да отиват годишно към тази страна. Тези средства няма да отидат към хората, които имат нужда от тях, а ще отидат в ръцете на режима. Заради тази точка, точка 7, подкрепям резолюцията. Господин Капуто. Благодаря. За мен тази страна е в ужасяваща политическа криза. Няма храна. В много региони цари изключителна бедност. А сега 90 годишният президент иска нов мандат. 4 милиона хора не могат да се изхранват поради сушата. Имаше демонстрации в страната против политическия елит. И тук смятам, че Европейския съюз трябва да се застъпи за най-бедните региони, за най-бедните хора в страната. Освен това, човешките права, те трябва да бъдат опазени. Господин Стилианидис. Personally... Уважаеми господин председател, уважаеми колеги, аз, действително се присъединявам към вашите безпокойства за положението в Зимбабве и силно вярвам, че тази конструктивна дискусия тук в парламента и резолюцията ще даде добър знак за хората в Зимбабве. За Европейския съюз са много важни правата на човека и консолидацията на демокрацията в Зимбабве. За това са необходими съответните конституционни реформи. Това са важни елементи в нашите отношения и са свързани с устойчивото развитие на страната. От правителството на Националното обединение от 2009 година на сам Европейския съюз предприема мерки за подкрепа за подобряване на правата на човека в Зимбабве е, включително приемане на прогресивна конституция през 2013 година, подкрепена силно от народа на Зимбабве, мирни избори същата тази година и подобрение на положението с правата на човека и на управлението на страната към тази година. По-настоящем обаче се увеличават социалните напрежения и насилието при публични протести. Европейския съюз изрази своето безпокойство по отношение на това сериозно увеличение на нивото на използване на насилствени мерки и се позова на принципите залегнали в Конституцията на Зимбабве, както и международните конвенции, които трябва да се зачитат. Европейския съюз призовава всички органи на властта да спазват посочените права. Комисията по правата на човека на Зимбабве е изразила своята позиция за поведението на правоохраняващите органи и е настояла нарушилите правата на човека да бъдат преследвани. И Европейския съюз е, по-настоящем е по-ангажиран за правата на човека в Зимбабве чрез е, съответните процедури, които се използват в тази област, включително и за насърчаване на съответните мерки в, в съдебната система. Европейския съюз продължава да подкрепя амбицията на Зимбабве да работи е, добре в сътрудничество с международните организации и международните финансови институции. Но това трябва да се съпътства с очевидно усилие за насърчаване на правата на човека и на демокрацията в тази държава. Благодаря за вниманието. Благодаря, господин комисар. Получих 8 проекто резолюции.